2016 година провери мандатите на господин Шоал Пимента Лопес, госпожа Каролина Понседбанел и господин Яромер Количек а, и а, утвърждава с действие от 31 януари 2016, 3 и 4 февраля 2016. Има ли възражение? Няма. В такъв случай мандатите са а, утвърдени. Госпожа фон Шторк